Ще започнем с господин Алистър. Един или няколко вота ще обяснявате? Благодаря, господин председател. Господин Алистър? Добре, обяснете си по доклада Казака. Благодаря, господин председател. Всеки ден все повече хора от моя, от моя избирателен район а, се, им среща трудности да вържат двата края. А, и в този момент аз установявам, че 1,6 милиарда от европейските а, пари, от нашите накоплаци, са харчени за този парламент. А после установявам, че 9,3 милиона са раздадени на политическите партии в а, Европейския парламент. А после искам да имам потвърждение, че Европейския парламент наистина ще се ангажира, наистина се е ангажирал с 30% намаляване на въглеродните емисии до 2020. Но как въобще това ще се направи с това извънредно пътуване, с тези пътувания до Страсбург 12 пъти в годината? Това, което правим, е пълно противоречие с това, което сме обявили като ангажименти. Благодаря. Благодаря, господин Алистър. Госпожа Синот. По доклада казака. А, в такъв случай няма. Явно господин Корбет. Благодаря, господин председател. Нека да постави коментарите на господин Алистър в контекста. Европейски парламент струва на всеки а, европейски гражданин 1,84 лири стерлинги, казвам го заради происход на господин Алистър, на година. И докато, Европ... докато британския парламент близо 6 лири, а, Камерата на лордовете почти 2, 2 лири стерлинги. Тоест този парламент е много по-ефтин за европейските граждани от нашите а, собствени институции. Разбира се, че трябва да следим добре а, разходите, но а, това, което господин Алистър каза за 12-те сесии, които струва толкова много и ходенето до Страсбург, да, вярно е, това е правилна забележка, но това не е решение, което зависи само от Европейския парламент, а и от държавите членки, които в Единбург под командването, така да се каже, на Джон Мейджър, ни задължи да идваме 12 пъти в годината тук. Така че моля държавите членки да преразгледат това решение. Господин Корбет, моля обяснете се по всички гласувания Сонденгард. Моля. Благодаря, господин председател. Астрид, моля, седнете. Господин Корбет, продължава. Да. Относно освобождаването от отговорност на съвета. Е, повдигна се това, този въпрос за джентълменското споразумение – а именно, че съвет и парламента са двата бранша, двата клона на а, законодателните институции в Европейския съюз, а двете е, едва ли не не контролират по никакъв начин взаимно бюджета си. Аз лично гледах това споразумение не само заради бюджета на съвета. Той включва вече и административния бюджет – но също така и бюджет, който ще се оголеми за бъдеще, най-вече за изпълнителските функции. Това джентълменско споразумение никога не е било предвидено да се прилага за изпълнителните функции на съвета. Мисля, че е време да накараме съвета да преразгледа това споразумение. Благодаря. Давам ви думата по доклада Казак Астрид. Да, господин председател. Въздържах се по този доклад, тъй като някои от параграфите в този доклад са вдъхновени от дезинформация и неверни твърдения, които се разпространяват в пресата, сред медиите. И наистина господин Комбенит може спокойно да спи, защото като данакоплатец няма да гарантира той правата на членовете на този фонд. Ако той смята, че парламентаристите, които членуват в доброволния фонд, не трябва да участват в гласуването, би трябвало по, първо да погледне в собствения си двор. Защото Току-що научаваме, е, благодарение на прозрачността, че в продължение на пет години той е, сам един път е присъствал на е, работата на една от комисиите, в които членува. Така че не трябва а, да се дават само пресконференции, а, а да проявява повече дискретност и като, но като знаем неговата дейност през 68 година, едва ли можем да очакваме нещо повече от него. И а, тези а, декларации, дори и да идват от председатели на а, групи, едва ли ще променят а, а, нещо. Bien, vamos a ver. Eh, ahora tiene la palabra para el informe. А сега ще дам а, думата по докладите на господин Фелнер по агенциите. Sobre el informe TICAO sobre transportistas de carretera и también tiene pedida... По а, транс, пътния транспорт, а, който по три доклада ще обясни своя вод, но така или иначе го няма в залата. А, след като го няма в залата, проблемът се решава от само себе си. И така, господин Ханан. Благодаря, господин председател. Гласувахме за а, финансирането на различни агенции, примерно медицинската, за Фронтекс и страшно много други за безопасността на авиацията. Мисля, че е, е, има от една страна е, евроскептични аргументи срещу това, демократични и други. Мисля, че това, те казват, примерно евроскептичните казват, че не трябва да се гласуват такива проблеми на европейско ниво. Другите пък казват, че от демократическа гледна точка не можем да го правим, защото а, нямаме правната база на Лисабонския договор. А, а други казват, че когато един парламент, като нашия, започва да се занимава с дневната адми... политика на администрацията, и а, примерно получаваме някакъв контрол един, и доклад за контрола един път в годината. Мисля, че това не е достатъчно. Ние си пишем чековете всеки месец, едва ли не, или всяка година и в крайна сметка нямаме кой знае какви резултати за това как действат. Мисля, че контрол е първата стъпка, откъдето трябва да тръгне тази демокрация. В такъв случай всички евроскептици ще са наясно с този проблем. Благодаря. А сега госпожа Сири. Тя ще обясним доста, ще направя обяснения по доста доклади. Давам ви думата, госпожо. Моля, направете всички обяснения по различните вотове сега, веднага. Заповядайте. Благодаря, господин председател. А, Сирия е първото ми име, а пък фамилията ми е Овир. Да. Наистина имам доста обяснения по гласуването. Преди не съм го правила, но ето сега дойде момента да го направя. Първо относно доклада Грош, по който аз гласувах. Подкрепих предложението на Комисията по транспорта, защото считам, че две регулации, които могат да се справят с проблема, трябва да бъдат слети и, и само така, това ще е аргументираната стъпка, стъпката към демокрацията и към намаляването на административната тежест. Искам също така да е, говоря за доклада на Конс, Гозес, защото той ще ни помогне да въведем по-логическа, свързана е, регламентация в тази област, като си им предвид международния контекст Особено като се има а, предвид европейските и паневропейските изисквания за данни. А сега относно доклада на Грош. Аз също го подкрепих отново, защото той засяга сериозни проблеми за транспорта и помага да се подобри ефективността на вътрешния пазар, намалява административните разходи и позволява честна конкуренция с цел да се интегрира общия пазар, трябва да вдигнем ограниченията на вътрешния пазар на държавите членки в средносрочен план. Другия доклад на господин Кол е за енергийната ефективност на сградите. Той се, се бори с предизвикателствата в тази област, особено намаляването на енергийната консумация с 20%. Относно тази енергийна ефективност, това ще позволи да се съживи европейската економика, защото ще се създадат допълнителни работни места, а също и може би допълнителна инфраструктура. Това е добро за Европейския съюз и ще ни помогне да позволим да постигнем целите за намаляване на емисиите въглероден диоксид. Още веднъж казах, че ще, ще ни помогне също така и да ограничим зависимостта си от външни енергийни източници. Относно доклада за кредит, агенциите за кредитен рейтинг, аз подкрепих този доклад защото проблемите в, а, а, тази, по тази тема са големи. И особ, са особено подсилени от световната економическа криза. А като си има предвид, че проблемите на, кредит, на агенците за кредитен рейтинг са а, световни, но те се намират в много, а, в много, много европейски страни и, и съответно трябва да имаме един общ европейски акт, за да се справим с тези трудности. Относно правата на пътниците при морския транспорт, да, регламентацията в тази област е добре дошла. И повишава правата на тези пътници, а също така осигурява равни права на нашите пътници, на нашите потребители, които използват този тип транспорт. Докладът Албертини за а, пътниците в автобусния транспорт също, аз също го подкрепих. Мерките ще е, ще, из, е, ще премахнат неправилната конкуренция в Европа. Това вече е, беше направено за пътуващите с самолети и с и ЖП транспорт. Със сигурност автобусният транспорт ще има нови задължения и съответно ще има нужда от повече време, за да приведе в а, а, хармонизация своите правила. Относно интелигентните транспортни системи, това са системи, които вече са доказали своята ефективност, допринесли са за по-голяма безопасност, за постигане на нашите цели. Особено да, превръщането на транспорта в по-чист сектор. Затова гласувах за този доклад. Доклада на Стокман по програмата Марко Поло 2 подкрепи го, защото така ще намалим задръстванията по пътищата, ще подобрим околната среда и ще сме за интермодалния транспорт. Разтревожена съм, защото всяка година финансирането на тези проекти се намалява все повече. И доклада на господин Дюшон също го подкрепих, защото ЖП транспортът е, има голяма роля в европейската транспортна система. Дори и с намаляването на е, товарния ЖП транспорт. Съгласна съм с докладчика, защото тази законодателна стъпка ще помогне ЖП транспорта да бъде ефективен за всички потребители за бъдеще. Тази сутрин разисквахме доклади, които са част от здравния пакет – за пациентските права при трансграничното здравеопазване. Подкрепих този доклад, защото много, много дълго членовете на парламента се задоволяваха с системата такава каквато си беше. И парламентаристи, избрани от европейските граждани, мисля, че трябва да направят повече със собствените си граждани и за това трябваше да приемем тази директива. Относно доклада Тракателис за редките болести, той е а, стъпка напред в разискването на пациентските права. Подкрепих доклада, но но не подкрепих изменение 15, защото е, с него се връщаме обратно в миналия век. Е, политиката не трябва да е, се намесва в генетичните изследвания. Относно градския транспорт, този, аз го подкрепих този доклад, защото то, градският транспорт е много важен за а, за гражданите, за хората в градовете. И мисля, че трябва да изготвим моделна стратегия за градския транспорт. И накрая доклада на Йенсен за интелигентните системи Трябва да насърчаваме стандартизацията в тази област, сътрудничеството и аз лично счетах, че доклада е особено важен и го подкрепих. Благодаря. Господин Хенен има думата. А, не, не ми стана ясно, че вие поискахте е, още веднъж е, възможност да обясните вата си във връзка с агенциите. Господин председател, днес става дума за един ден, който в моята родина се чества. Това е годишнина, която се свързва с Шекспир, е, с театъра на Шекспир, с неговата драматургия. И за това е, бих искал да започна именно е, с е, няколко думи, напомняйки за това събитие. А сега по отношение на доклада. Лисабонския договор трябва да се разглежда във връзка с Лисабон не като една триумфираща морска сила, каквато е била в миналото. Е, Англия е побеждавала на времето, а сега вече е подчинена на волята на други. Е, това беше е, цитат от пиеса на Шекспир. Много хубаво декламирате, каза председателят. А сега по доклада ти Као. Господин Кама, благодаря. Мисля, че когато гласуваме по проблеми на Европейския парламент, винаги трябва да сме сигурни, че имаме морални, етически ценности. Трябва а, да мислим, когато говорим за енергийна ефективност на европейско ниво, било то или пък на национално или на регионално. Но е вярно, че трябва най-хубаво ще бъде да покажем нашия модел и как ние спазваме собствените си ангажименти на европейско ниво. Трябва да бъдем лидери. Как ще говорим за енергийна ефективност на сградите, ако продължаваме всеки месец да се придвижваме между Страсбург и Бруксел. И какво да кажем за емисиите въглероден диоксид? С това преместване всеки месец. Всяка година ние допринасяме с стотици тонове въглероден диоксид. За, за това именно моля да се закрият сесите в Страсбург. По доклада Бойс, господин Кава. Да, благодаря. А, искам да благодаря на колегата Джон Бойс и благодаря, слава Богу, че той успя да се възползва от системата на здравеопазване на друга а, здравна система на друга страна, т.е. тази в Белгия това вече е стъпка в правилната посока, но се надявам всички граждани в Европейския съюз да могат да се възползват както него от подобно здравеопазване. Ако погледнете как се възстановяват хората в различните страни от различните болести, до каква степен се дава информация на пациентите, до каква степен им се дава възможност да избират в коя страна могат да се възстановят на най-добре, това ще бъде още по-добре. Това вече е добра стъпка в правилната посока. И аз лично а, критикувам от време на време инициативите, които се взимат тук, но като цяло насоката е добра. Добре е да дадем по-добра здравна система на нашите граждани. Благодаря, господин Камал. Госпожа Ройтова. Само едно обяснение на вота по доклада Казака, а и също така по доклада Кроули. Давам ви думата, госпожо Ройтова. Благодаря, господин председател. Аз, не, аз гласувах против доклада Казака за въпросните пенсионни фондове. Аз също участвам в този пенсионен фонд и исках да избегна конфликт на интереси с това си гласуване. Искам също така да се включи в протокола на сесията, че не съм гласувала за доклада Тракателис по чисто биоетически а, възгледи. И, господин председател, слушате ли ме? Мога ли да продължа? По доклада Тракателис. Моля ви, поставете в протокола, че не съм гласувала за него, съм гласувала против по етически причини. А за доклада Кроли гласувах също против, защото от защото не считам, че е правилно да имаме такива срокове 40 или 50 години за авторски права. Мисля, че трябва да имаме друго законодателство в това отношение. Виждаме, че поне практиката всъщност има само 2% от парите, които се разпределят между музикантите, а всичките останали пари отиват в музикалните къщи. Това не е правилно. Мисля, че трябва да имаме по-добро разпределение на средствата от данокопаците и е, по-добре да е, се осигуряват е, музикантите. Именно за това бях против този доклад. Госпожа Фуре по доклада Йенсен и по доклада Дюшон. Давам ви думата за тези две обяснения. Благодаря ви, господин председател. По доклада Янсен гласувах за този доклад за интелигентни транспортни системи, защото целта на тази директива е да гарантира оперативната съвместимост в транспорта. Иновациите в тази сфера трябва да бъдат насърчавани, особено когато осигуряват по-голяма безопасност на превозните средства но е, трябва да може да се прилага тази директива на цялото европейско пространство. По този начин тя ще доведе до намаляване е, на жертвите по пътищата. Припомням, че Европейският съюз има за цел да намали два пъти жертвите по пътищата е, до 2010 година спрямо 2001 година. По отношение на директивата, която гласувахме преди няколко месеца относно сигурността по пътищата, все още не е приета. При пътно-транспортни происшествия на територията на други държави. По отношение на коридерите, Европейския парламент гласува този доклад и аз гласувах за него, защото той ще доведе до по-голям обем на стоки, превозвани по, чрез железопътния транспорт. тъй като е неудовлетворителен този превоз, тъй като няма достатъчно сигурност и не представлява голям интерес за предприятията, за фирмите. А този транспорт не трябва да забравяме, че е свързан с по-малко вредни емисии. И надявам се, че европейските министри на транспорта ще допринесат за това. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Поселт. Гласувах против доклада Тракателис поради скандалното изменение номер 15, което предвижда изкореняване на заболявания, убивайки хора и замествайки всъщност двата процеса, така да се каже, и двете действия. Ние винаги сме се обявявали за правото на живота до естествената смърт на човека и сме смятали, че трябва да пазим това право на живота и в никакъв случай не можем да нарушим това право, само защото човекът е унаследил някакво заболяване. Формулировката е толкова неприемлива, че изменението представлява истински скандал, който хвърля петно върху името на нашия парламент. Става дума за биоетика и за опазване на е, живота още в ембрионалния стадий. Госпожа Кресли има думата във връзка с доклада за освобождаване на отговорност, от отговорност на изпълнителните агенции. Откакто съм член на парламента, никога не съм гласувала против освобождаване на отговорност на комисията и затова бих искала да обясна моя вод. Става дума за двете страни, България и Румъния, и за начина по който комисията подхожда към тези две страни. Става дума за страни, в които Нивото на корупция е много високо. Злоупотребени би са извършени с средствата. От 2007 насам комисията отчита големи загуби, тъй като изчезват солидни суми. Отчитането също е некоректно в Румъния и в България, като представителите на тези страни е, са склонни е, да оневиняват е, себе си, а ние би трябвало да търсим до някъде причините и в предприсъединителните процеси, тъй като струва ми се че комисията би могла да помогне на двете страни, ако осъществи един много по-стриктен контрол, ако въведе една много по-сериозна е, система за контролиране на изразходваните средства. Благодаря ви. До 3 часа прекратяваме заседанието. Часът е 14.55.